странно. Писмените декларации са една много важна част от нашата работа. Председателят, а сега преминаваме към нашето гласуване. Най-напред ще гласуваме доклада на госпожа Береш за изменение на регламент 1927 за създаване на Европейския фонд за приспособяване към глоба... глобализацията. За, против, ще гласуваме поименно за резолюцията. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. And it's been clearly adopted. Приета е резолюцията. Втората точка е гласуваме резолюция за положението в Палестина. Ще гласуваме по цялата резолюция за, против, въздържали се. Ясно мнозинство. Приета е резолюцията. Следващата точка в дневния ред е предложение за резолюция от Комисията по околна среда за среща на високо равнище за земята Рио плюс 20. Започваме с параграф 4 за, против, въздържали се. Боя се, че трябва да проверим по електронен път. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 5, 19 изменение, разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част пада. Параграф 6, изменение 3, за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 8 устно изменение от господин Лайнен, председател на Комисията по околна среда. Благодаря, господин председател. Искам да поясня нещо по 8 параграф. Формулировката е подвеждаща. Тя гласи в стария текст се тревожи от акцента върху зелената економика като една от основните теми за а, насреща в Рио. Това звучи малко отрицателно. Затова предлагам устно изменение, т.е. Не, не изразява а, притеснение, а във връзка с. Тъй като ние не се тревожим, а се радваме. Има ли възражения? Няма възражения. Гласуваме. Който е за, против, приема се. Преминаваме към параграф 24, изменение 16. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 25. Искате да проверим? Добре. Проверяваме 16-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. При това с а, ясно мнозинство, параграф 25, разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се, трета част за, Трета част за, против, въздържали се. Този път трябва да проверим. Третата част на параграф 25. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Дванайсто изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре. Гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1, параграф 28 за, против, въздържали се, приема се. 20 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 29, разделно гласуване, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част по именно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Третата част. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 34 параграф по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 38. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Боя се, че пак трябва да променим. Гласуваме втората част. Край на гласуването. Приема се. 13-то изменение по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към параграф 39 по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. А, не сте готови още. Добре. Всички ли гласувахте? Гласувайте. Край на гласуването. Боя се, че трябва да започнем от начало, както виждате на екрана. Пише 13-то изменение, но ние гласуваме 39-ти параграф. Моля, гласувайте. Първоначалният текст, параграф 39. Моля, гласувайте. Бъдете търпеливи, колеги. Сега можете да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение, Четвърсти параграф. За, против, въздържали се, отхвърля се. Разделно гласуване, параграф 4, втората част за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Гласуваме втората част на 40 параграф. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 4, изменение 14D за, против, въздържали се, отхвърля се. 24-то изменение по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Затова преминаваме към параграф 47, разделно гласуване. Първа част за, против. Не съм сигурен какво прави лявата част на залата. И така, който е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Втора част. Параграф 47. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се трета част. Кой е за? Против? Въздържали се? Боя се, че трябва да проверим. Гласувайте третата част. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 23-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 50. Разделно гласуване. Първа част за. Против? Въздържали се? Приема се. Втора част за. Против? Трябва да проверим. Гласувайте втората част на параграф 50. Гласувайте. Приема се. Параграф 54. Разделно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Параграф 59 за, против. Извинявайте, но трябва да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 60 параграф, разделно гласуване, първата част разделно гласуване, първата част по именно гласуване, край на гласуването. Приема се. Втората част също по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Също се приема. Параграф 61. За, против, въздържали се. Трябва да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 65 параграф за, против, въздържали се. Мисля, че този път е ясно, че се отхвърля. Да проверим. Добре. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 67. За, против, въздържали се. Ще проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 Д. За, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 71. Разделно гласуване. Първата част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 15-то изменение. Поименно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 80. За. Против. Въздържали се. Приема се. Струва ми се, че искате да знаете точния резултат, е, за това да гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 87. 22 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 89 по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 93 Поименно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 96 в две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Електронна проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Не сте готови още. Добре. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11D. За, против, въздържали се, отхвърля се. 18 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Точка от преамбила К в две части. По именно гласуване на първата част. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. По именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме резолюцията в изменения вид. По именно гласуване, моля гласувайте. Приема се. Поздравления! Сега ще гласуваме проекто резолюцията, внесена от Комисията за заедостта и социалната политика относно бъдещето на фонда за приспособяване към глобализацията. Започваме с изменение номер 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега пето изменение по първоначалния текст. За, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст по четвърта точка за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1D по именно. Моля, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. И в такъв случай преминаваме веднага към седмо изменение. За, против, въздържали се. Не съм сигурен какъв е резултатът в центъра. Отново за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение поименно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Целият текст на резолюцията моля за, против, въздържали се, приема се. Поздравления за вносителите и последното гласуване за днес резолюция, внесена от господин Дав и други по член 96 алинея от правилника на парламента относно протокола за спогодбата между ЕС и Марокко за риболова. Преди да пристъпим към гласуването, давам думата на вносителя господин Дав. Господин председател, целта на проекто резолюцията е с протокола да бъде сезиран Съдът на Европейските общности. Целта на тази постъпка, единствената цел на тази постъпка е да се провери съвместимостта на спогодбата с нашите международноправни задължения за зачитане на международното право. Последицата от това сезиране няма да бъде спиране действието на действащата спогодба. Сезирането на съда може да породи прецедент, но Нашият парламент има категоричния дълг да се увери в спазването на всички международно-правни ангажименти, приети от Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви, господин Дав. Сега ще гласуваме цялата резолюция поименно. Започнете гласуването. Гласувахте ли всички? Прекратете гласуването. Резолюцията се отхвърля. Това бе последната точка от дневния ред за гласуване. Остава да направя някои съобщения. Получих становището на съвета на първо четене.